Благодаря. Приключваме дебата. Гласуването е утре в 12 часа. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на Каренс между правителствените спогодби, между държавите членки и трети страни в сферата на енергетиката. Питам се, кой ще е представител на комисията? Господин Дегухт ли? Е? комисарят Ойтингер, който е добре дошъл. След малко започваме, когато комисарят заеме мястото си. Започваме с 4-минутно изказване на докладчика. Господин Каринс, заповядайте. господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Знаем, че в Европейския съюз сме силно зависими от вноса на енергия. При вноса на газ имаме зависимост от около 60%, като тенденцията е вноса да се увеличава. При петрола имаме още по-голям процент. Разбира се, за нас в Европа е много важна сигурността на енергийните доставки. Но това, което се случва в момента е всяка държава членка включва е, двустранно споразумение с трета страна за доставки на енергия. И много често тези споразумения са напълно непрозрачни. Никой не знае какво съдържат те, освен, разбира се, конкретните страни. В тази област нямаме европейско законодателство. По-скоро съществува конкуренция за инфраструктурата, за различните маршрути на доставки и в резултат на това потребителят в Европа страда, защото няма конкуренция, има само високи цени, няма координация на европейско ниво и като чили се прилага по-скоро правилото на разделя и владей. Всяка държава членка си отговаря за собствените споразумения. Нека ви напомня, че в заключенията си от 2011 година съветът призова комисията да формулира решения. Комисията го направи и точно това обсъждаме днес. Нека се опитам да опростя, като резюмирам основното предложение на комисията. Комисията казва, че ни трябва един механизъм за обмен на информация. Държавите членки да информират комисията за своите двустранни споразумения. Комисията от своя страна ще им прави оценка, за да види дали те съответстват на европейските норми и регламенти и също така да приложи механизъм за координация, така че Европа да договаря обединена с доставчиците от трети страни. Трябва да кажа, че в нашата комисия единодушно заявихме, че трябва да подкрепим комисията, трябва да укрепим нейните позиции, да искаме една по-стрикна комисия. Тук имаше 90% подкрепа за тази позиция. И след това се срещнахме с докладчика в Сянка. Оказа се, че съветът на практика не иска такива норми. Ние разговаряхме по време на датското председателство три пъти в рамките на тройката. Стигнахме до компромис, който да е приемлив за парламента и за съвета. Какво се предлага в компромиса? Казва се, че комисията ще има възможност да сформира този механизъм за обмен на информация – Държавите членки от своя страна ще предоставят цялата информация за споразуменията, които включват в настоящето, които са сключвали в миналото, а комисията ще съхранява цялата тази информация, за да може да работи по-лесно с третите страни. Но ние не виждаме елемента, който гарантира намесата на комисията, когато има някаква нередност аз. Въпреки това обаче бих призовала колегите да подкрепят тази компромисна норма. Може би ще трябва да вървим стъпка по стъпка, за да имаме единна енергийна политика в името на нашите потребители. Благодаря ви. Take the floor on behalf of the European Commission. Президент, дамы и Комисарят Отингер от името на комисията. Господин председател, госпожи и господа, не за пръв път правим опит да постигнем една по-солидна обща позиция по външната енергийна политика. Аз не мога да не се съглася с комисаря Георенц. Той много точно обрисува обстановката и аз му благодаря за неговите усилия на, на дипломатическия и на експертния фронт. Надявам се те да се увенчаят с успех. От една страна действат междудържавни споразумения, от една страна са държави членки, от друга трети страни. И тези споразумения не изцяло, трябва да кажем, съответстват на европейското право. И ако такива спогодби има, то не е поради това, че една или друга държава членка се държи нелоялно към останалите. Трябва да видим, да преценим внимателно, кои от споразуменията с трети страни изцяло съответстват на европейското право и кои не. И, и вече оттам нататък да се опитваме да променим нещата. На второ място става дума за конкурентно предимство и, и конкурентно, е, конкурентна слабост. Когато такива отношения съществуват между външно-търговски партньори, е, очевидно е, няма равнопоставеност и прозрачността е, може до голяма степен да подобри нещата. Обикновено е, газоснабдяването има частни капиталовложения, а един инфраструктурен проект се нуждае от е, правна предвидимост, от стабилност. И е, когато капиталовложението се полага в контекста на междудържавни отношения, които сами по себе си не са изчистени от правна гледна точка, е, това поставя под въпрос успеха на цялата инвестиция. Компромисът, който е постигнат, е, не съответства на нашето първоначално предложение, нито на първоначалните очаквания на парламента, но правим първа важна стъпка за пръв път до известна степен можем да се похвалим с външна енергийна политика на Европейския съюз. Не е лесно да се формулира такава политика. Всички елементи на предложението които предполагат преразглеждане на междуправителствените спогодби, предполагат и участие на комисията със статут на наблюдател и възможността преди дадено споразумение да влезе в сила, то да бъде оценено в контекста на действащото европейско законодателство. В тази връзка аз благодаря на парламента за активното му участие още в началото на процес. От там нататък обаче за напред парламентът ще трябва да запази своята активност, да упражнява контрол върху действащите инструменти. Комисията от своя страна ще следи за някои празноти в уредбата на външната енергийна политика. Казах, първа стъпка е всичко това. Важна е тя, но предстоят нови стъпки. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега от името на Комисията по външните работи, госпожа Енакал. Новият механизъм за обмен на информация де-факто ще увеличи последователността и кохезията на външните отношения на Европейския съюз, като същевременно ще подсили стратегическата му позиция спрямо трети страни. Говоря в качеството си на докладчик по становище в нашата комисия по външни работи. Не трябва да забравяме, че Съюза продължава да е до голяма степен зависим от енергийния внос, който застрашава в редица случаи функционирането на енергийния пазар и енергийните доставки. Новият механизъм за обмен на информация може да подсили държавите членки при преговорите посредством един европейски пазар и посредством опита на комисията в европейското законодателство. Същевременно ще се осигури правна сигурност за бъдещи инвестиции чрез по-стабилна правна уредба което ще улесни финансирането на някои от инфраструктурните проекти и ще съкрати времето за изпълнението им. Същевременно по-доброто координиране не означава, че се дава по-малка гъвкавост на държавите членки. Цялата тази дейност е допълнителна. Тя не отнема правомощията на държавите членки, които са компетентни орган да изключват споразумения с трети страни. Участването на комисията може да донесе редица плюсове, като подпомага държавите членки, особено на етапа на преговорите по сключването на подобни споразумения. Благодаря, госпожо Янако. Господин Жадом от името на Комисията по международна търговия, само че не виждам колегата в пленарна зана. Затова преминаваме към изказвания на политическите групи. Първа е НП Пилар де Кастило Вера. Благодаря. Господин комисар, Искам да поздравя господин Каренс и всички докладчици в Сянка, работили с него, за постигнатия напредък, който наблюдаваме от трудните триалози. Благодаря за положените усилия и за решителността на колегите. Благодаря на тях сега за първи път имам механизъм, който ще позволи обмен на информация, комуникация между държавите членки и комисията по отношение на междуправителствените спогодби в сферата на енергетиката, информация за изключените от държавите членки спогодби. Всички ще се съгласите с мен, че е хубаво да имаме повече информация за енергийните доставки, да се увеличат познанията. Това е много важно за управлението на енергийните доставки в Съюза. Ако мога да направя паралел с този регламент, трасираме пътя към по-бързото разработване на вътрешния пазар на енергия. Ако пропуснем днес тази възможност, ако не започнем да трасираме пътя, както се опитват да направят някои колеги, просто ще изпуснем златен шанс. След време ще се окажем в същото положение като днес. Само, че вече ще е изтекла много вода. Надявам се, утре докладът да се ползва с широка парламентарна подкрепа. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка. Благодаря за изказването и за това, че спазихте времето. А сега господин Берт Ланге от името на социалистите и демократи за 3 минути. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, господин докладчик. Нека първо да благодаря на докладчика за извършената работа и най-вече за търпението, което прояви при тези преговори. Искам да ви благодаря и на вас, господин комисар, за направеното предложение, както и за усилията по енергийната политика. Мисля, че те заслужават да бъдат похвалени. Този, когато трябва да порицаем, обаче не присъства днес в залата, именно съвета. Трябва да го кажа, защото съм участвала сигурно в 50 на вече процедури за помирение, триалози и какво ли не със съвета, но това, което се случи при сегашния кръг от преговори със съвета, никога не се е случвало. Е, съветът наистина се опита да ни изнуди. Съветът каза на парламента, нямате избор. Всъщност никога не се е случвало това, както казах, е, защото очевидно се натъкваме на противоречие. Непрекъснато се говори за това, че ни трябва повече Европа, а когато сме наистина в критично положение, не можем да стигнем до съгласие за основните си политики. Господин комисар, мисля, че вие засягате най-важното, защото енергийната политика е съществена за економическия растеж и за постигането на нашите цели. Напълно логично е обаче да очакваме една смислена енергийна политика единствено когато имаме съгласие по нашите отношения с трети страни. Разбирам и тези, които казват все пак по-добре да спечели малко, отколкото нищо. На мен ми се струва обаче, че трябва да следваме един последователен подход. Необходимо е комисията да участва активно в договарянето на споразуменията с трети страни. Това всъщност е минималното условие е, за да може да има някакво единство и държавите членки да не постъпват опортунистично. Господин комисар, аз наистина се надявам, че това, което казахте в края на своето изказване, ще бъде прието достатъчно сериозно. Проверката за съвместимост – ще бъде много важна за бъдещите прегледи на тези споразумения. Благодаря ви, господин Кройцман, минута и половина. Господин председател, господин комисар, дами и господа. В много области ние вече сме постигнали единство и говорим с един глас, но за жалост в енергийната политика това не е така. И е много тъжно, че предложението, което прави и комисията, се отхвърля от държавите членки. Е, в е, тази област наистина Европейския съюз няма изключителни правомощия, но няма как да не си дадем сметка, че трябва да обединим усилия, за да има сигурност на енергийните доставки в дългосрочен план. Дори и големите държави членки са изправени пред предизвикателствата на глобализацията и дългосрочно ще могат да спечелят единствено, ако сме единни. Да не говорим за малките държави. Тук Европейският парламент винаги е проявявал амбициозност – от моето начало искахме да стигнем до единство, но не успяхме да стигнем до съгласие с съвета. И сега, като претегляме различните възможности, е, трябва да си кажем, че все пак имаме шанса да създадем някаква законодателна рамка, което ще е по-добре, отколкото един изцяло провален законодателен опит и след това връщане до първоначалните изходни позиции. Благодаря на господин комисаря за положените усилия. Благодаря ви, господин Кройцман. А сега госпожа Шимански, една минута. Госпожи и господа, създаването на един свободен и конкурентен пазар на природен газ в Европа не се ползва с подкрепата на някои от нашите партньори. През последните години Русия открито оспорва свободния достъп до пазара. Русия непрекъснато настоява за някакво специално привилегировано отношение. Газпром би се справил чудесно на свободния пазар, но е, като е, е, всяка голяма компания настоява да получи монополно положение, за да се чувства по-уютно единствената цел на е, е, двустранните енергийни споразумения е да се избегне свободната конкуренция. Е, преди известно време имахме възможност да укрепим вътрешния пазар на газ, но независимо от усилията на нашия докладчик, пропуснахме тогава тази възможност. Благодаря, колега Шиманска. Госпожа Цавела има думата. Господин комисар, колеги, докладът Каринс способства за преодоляването на много проблеми, пред които е изправена Европа. Ние вече обсъждахме междувременно енергийните доставки за Литва. Тогава комисията направи проучване и обвини Газпром за злоупотреба с монополно положение. От друга страна обаче, господин комисар, не бива да забравяме, че е, в енергетиката е, е необходима голяма прозорливост, дългосрочен поглед и стабилност. И остава да се надяваме новият механизъм да не ни попречи да поддържаме добри и солидни енергийни отношения с трети страни. Благодаря, госпожо Цавела. Следващият оратор е господин Франко. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз държа да поздравя докладчика Каринс за тежката и успешно извършена работа, имайки предвид деликатния характер на двустранните отношения в енергийната област между държави членки и трети страни. Споразумението, постигнато в триалога, ще даде възможност проекто решението на комисията да се реализира колко се може по-бързо и от чисто прагматична гледна точка не може да не сме удовлетворени от това. Европа постига напредък. Не толкова бързо, колкото би ни се искало, но все пак постига напредък. От структурна гледна точка ние все така сме поставени в енергийна зависимост от някои трети страни и е необходимо Европейската комисия да бъде по-добре осведомена за задържанието на отделните двустранни енергийни споразумения, като се зачита принципа на субсидиарността. Така ще се повиши прозрачността на енергийния пазар – и ще можем изпреварващо да решаваме проблемите за енергийните доставки. Удовлетворен съм, че предлаганото решение не поражда задължение, що се отнася до договореностите между е, частни търговски предприятия, не е, накърнява е, тяхната конкурентоспособност и тяхното право да се договарят свободно на частния пазар. Благодаря. Колегата си има думата за една минута. За съжаление, колегата Бълчитис не е тук. Давам думата на следващия. Записал се за изказване господин Георг. Минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. За повечето държави членки енергийните доставки зависят от двустранни спогодби с трети страни, но по силата на тези споразумения всъщност се фрагментира най-големия в света пазар на природен газ. Олекваме ние на масата за преговори. Не разполагаме като Европейски съюз достатъчно информация. И тогава не бива да се изненадваме, че е, с нас разговарят от позициите на силата. Разпространението на е, информация на общоевропейско равнище значи, е от съществено значение, за да станем, така да се каже, тежкоатлети в тази неравна до сега битка. Да постигнем по-добри условия на енергийни доставки. А сигурността на енергийните доставки може да бъде гарантирана най-добре от едно общо споразумение. И аз се надявам комисията да успее в отношението си с държавите членки. Поздравявам и докладчика за извършената от него работа. Госпожа Тикао, минута и половина. Благодаря. Европейският съюз трябва да има достъп до разнообразни източници на енергия и да се гарантира сигурност на доставките. Това е необходимо условие за економическото и социално развитие на Съюза, а също и за конкурентоспособността оптимизирането на вътрешния пазар е цел на сегашното решение, което касае създаването на механизъм за обмен на информация, чрез който комисията ще получава данни за междуправителствени спогодби. Държавите членки трябва да има, така да се каже, един наръчник за воденето на преговори, който ще им позволи да спазват законодателството в сферата на енергийните доставки. Комисията следва да осигурява техническа помощ, когато се сключват междуправителствени спогодби с трети страни. Следващия оратор. Решението на Европейския съюз за вътрешния пазар на електричество и газ до 2013 година доведе до приемането на този документ. Защо обаче съвета отказва да приема това споразумение от такава степен? Има някакво недоразумение или, или въпрос опира до монопола? Интересно е да видим как протича нормотворческата дейност. Първо се обсъщат ползите от даден акт, след това се излагат принципите за дадена политика. След това се изготвя проект на документа, водят се преговори за това как принципите да бъдат преведени в политики. Държава членки не винаги сътрудничат и това въжи за документа, който обсъждаме днес. Макар че става въпрос само за създаването на механизъм, а не за реалния контрол върху дейността на държавите членки. Законодателният документ е доста слаб но поне с него ще се въведе наблюдение на енергийния пазар. Това е само началото. В бъдеще механизма може да бъде актуализиран при необходимост. За бъдещото развитие на общата енергийна политика е важно и неотложно да бъде прият този документ. Госпожа Карвалю за минута и половина. Господин председател, господин комисар, първо искам да поздравя господин Каринс е, за преговорите и компромисния текст. В крайна сметка този текст, ако го сравняваме с първоначалния текст на парламента, все пак е амбициозен. Освен това, имаме нови положителни елементи по отношение на енергийната политика в Европейския съюз, повече сътрудничество между държавите членки, например. Особено приятно ми е да видя, че е разширена и ролята на Европейската комисия. Тя ще може да участва в преговорите с трети страни и освен това да прави оценка на съответствието на тези споразумения на европейските норми. Одобрявам и механизма за обмена на информация по отношение на индивидуално подписваните от държавите членки двустранни споразумения. Е, наистина, ние трябва да следваме нормите на вътрешния пазар и на мен ми се струва, че този компромис ще доведе до повече прозрачност и също така ще се разшири международното измерение на енергийния пазар в Европа. Много ви благодаря. А сега господин Бенсен, минута и половина. Благодаря ви за дадената дума. Мисля, че страните от източна Европа трудно могат да договарят с Газпром. Тук нещата опират и до политически отношения с Русия. Струва ми се, че сегашните практики всъщност уронват вътрешния пазар на Европейския съюз, защото няма достатъчно прозрачност. И именно за да се сложи край на това, казваме, че споразуменията с трети страни би трябвало също да следват нормите на европейския пазар и да са в полза на европейските потребители. Освен това, имаме и клауза за преразглеждане, нещо, което ще трябва внимателно да се разгледа. Благодаря ви, господин Бенсен. А сега за минута и половина господин Маркинкевич. Господин председател, господин комисар, газовата криза от последното десетилетие само доказа колко уязвими са много от нас. Какви ли не мерки се взимат, за да има сигурност на енергийните доставки, но трябва да се имат предвид, че е необходимо да отговарят и на мерките на вътрешния пазар. Всъщност това предложение постепенно се прецизира при преговорите, които Полша проведе с Русия. Комисията направи своите бележки по някои от условията, поставени от доставчиците. Полша е може би една от малкото държави членки, които разполагат с много добър механизъм за обмен на информация, именно в резултат на това. Ние подкрепяме комисията и нейното участие при изключването на такива споразумения. Сега договаряме доставки от Каспийско море, там също ще разчитаме на комисията, защото не можем да си позволим пазара да бъде уронен от някакви безотговорни решения. Комисията трябва да бъде уведомявана за вземаните решения и водените преговори. Благодаря ви. Господин Месерос. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, тъй като е важно да имаме солидно енергийно споразумение, на което да се опрем и съответно добре функциониращ енергиен пазар. Законодателният пакет, който разглеждаме днес, засяга производството и разпределението на енергия. Така или иначе повече от 60% от природния газ в Европа се внася – но спомнете си кризата с газа от 2009 година. Спомнете си колко уязвими се оказаха тези доставки. А ние трябва да сме сигурни, че потребителят ще има достъп до енергийни суровини на добра цена. При споразуменията, които се изключват с трети страни, често има последици за вътрешния пазар. В Европейския съюз обаче искаме да има прозрачност и ефективност, що се отнася до енергийния пазар. Затова и ако комисията се включва в преговорите, които държавите членки водят с трети страни, това може да бъде само положително, добро за вътрешния пазар и не означава нарушаване на никакви норми. Благодаря ви казва председателят. Сега преминаваме към спонтанни изказвания. Госпожа Басеско. По-настоящем Европа е поставена в зависимост по отношение на енергийните доставки и това изтрува повече от 600 милиарда евро годишно. За да бъде преодолена тази уязвимост, да бъде увеличена енергийната сигурност, се нуждаем от по-висока степен на диверсификация на енергоисточниците и източниците на доставка. А в същото време изработването на обща енергийна политика ще заздрави външно-политическата позиция на Европа като цяло. Румъния е в относително привилегировано положение е, географски и геополитически, тъй като Черно море представя сериозен потенциал за гарантиране енергийната сигурност е, на Европейския съюз. Румъния подкрепя мащабните е, проекти в енергетиката, в това число газопровода на Буко. Отдаваме значение на е, системните връзки е, в енергетиката с съседните страни. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Васеско. Госпожа Савела е последна от спонтанно изказващите се. Благодаря, поздравявам докладчика за доклада му. Един разумен, е, уместен доклад. Въпросът ми е към комисаря. В хода на разглеждането или на прегледа на междудържавните отношения в областта на енергетиката, ще участва ли външната служба на комисията, политическата служба на комисията? На мен ми се струва, че енергетиката би трябвало да бъде извън обхвата на външната политика. Енергийната политика, както имах повод да кажа вече, е, е, е въпрос по-дългосрочен, нуждае се от по-дългосрочна перспектива в сравнение с външната политика. Благодаря. Благодаря, госпожо Завела. С това приключваме спонтанните изказвания. Сега, мисля, господин комисарят при заключителните си думи ще може да отговори и пряко на госпожа Завела. Господин председател, госпожи и господа, аз съм много удовлетворен от това, че получаваме широка подкрепа от различните политически групи. Трябва да обединим усилията си, за да укрепим вътрешния пазар. И що се отнася до доставката на енергийни суровини, е, нашата позиция трябва да стане по-прозрачна, по-конкурентоспособна, по-съгласувана. Това ще я направи и по-силна. Съгласен съм с отправените критични бележки е, по отношение на съвета е, и неговата далеч не конструктивна роля. Съветът поиска от комисията да излезе с предложения за усъвършенстване на външната енергийна политика на Съюза като цяло, но когато се стигна до изпълнение на това, което им бе предложено, съветът отстъпи назад.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 ще подеме тези неща, ще работи, след година-две ще докладва и ще направи нови предложения за укрепване на външната енергийна политика. На втора фаза. Зададахте ми въпрос, госпожа Савела, за връзката на външната енергийна политика с общата външна политика на Съюза. Аз поддържам отлични работни взаимоотношения е, с Леди Аштън и ние координираме действията си. Е, енергийната политика в отношенията с трети страни е, е наистина самостоятелна. Но може да има изключения, при които приоритет да се отдава на общия външнополитически подход. Предвид, например, политическото положение в Иран, санкциите срещу Иран и това, че страни като Гърция и други в Южното Средиземноморие се оказват в тежко положение, тъй като повече от 30% от енергийните им доставки, петролните доставки са оттам. там. Но когато говорим за съгласуваност на политиката, за последователност на политиката, всъщност не можем да правим разлика между обща външна политика и външна енергийна политика, що се отнася до страни като Иран. Да, е, е, енергетиката е водеща като съображение, Ние не бихме желали е, енергийната политика да се превърне в подразделение на общата външна политика. Е, що се отнася до Набуко? Сигурен съм, че към 2018 година от Азербайджан към европейския пазар ще потекат значителни нови количества петрол. Като това ще ни даде достъп до един нов източник, наред с руския, с норвежкия, втечнения газ вече широко се разпространява на европейския пазар. След 8-9 месеца ще се вземе решението за западната част от Набуко. Но въпросът е дали ще бъде само азерски газ, дали ще постъпват доставки от Ирак по него. Така че този южен коридор да се изравни по своето значение и проводимост, така да се каже, с останалите, които функционират вече от години. Благодаря. Думата е на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които работиха по доклада, особено на докладчиците в Сянка. В хода на триалога те бяха рамо до рамо с нас. Това, което успяхме да постигнем на този етап, явно е максимума. Благодаря и на датското председателство тогава и на комисията. И при това сега нека не забравяме, коя е главната ни политическа задача в тази област. А тя е да мислим за интереса на потребителите на енергоносители, за намаляване на потребителските цени. Постигнатото не е съвършено – но е важна първа стъпка. Създава се механизъм за обмен на информация, изгражда се нормативната база на един бъдещ общ европейски енергиен пазар. Някои ни критикуват. Искат повече. Искат е, съвършен регламент. Но не бива да забравяме, че един закон винаги може да бъде подобряван. Но за да може да бъде подобрена нормативната уредба, тя първо трябва да е на лице. И сега ни се представя възможност да, как се казва, налеем основите на една бъдеща сграда. Ето защо аз не мога да не бъда удовлетворен от резултата и ви приканвам всички да гласувате за утре. Благодаря господин Геренц. С това приключва дебата по този доклад. Утре по обяд ще се гласува. Социалисти и е, демократи са